Благодаря, госпожо комисар Георгиева. С това приключваме разискванията. Гласуването предстои днес в 12 часа. Следващата точка от дневния ни ред е докладът на колегата Еренхаузен бюджетен контрол върху хуманитарната помощ от страна на Европейския съюз. Господин Еренхаузер, имате думата за 4 минути. Благодаря. Хуманитарната помощ е много важна тема. Е Европейският съюз и държавите членки на съюза са най-големия донор на хуманитарна помощ. През 2010 година размерът на предоставената помощ е 1,1 милиарда. Службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ и гражданска защита играе ролята единствено на координатор. Основната дейност се извършва от международни организации и други субекти. Факт е, че посредством хуманитарната помощ най-уязвимите хора по света могат да получат помощ. Всяка липса на ефективност при предоставянето на хуманитарна помощ струва човешки живот. Навърху това съм наблегнал и в своя доклад именно върху ефективността на механизмите за контрол, както и върху ефективността на изпълнението. Сътрудничеството между съответната генерална дирекция на комисията и неправителствените организации предвижда много голямо ниво на контрол от страна на Генералната дирекция на комисията. Провежда се постоянен диалог между Генералната дирекция и неправителствените организации. Рамковото споразумение от 2008 година при всички положения е довело до напредък. Тази година предстои неговото преразглеждане. Трябва да се продължи срока на действие на споразумението, като се наблегне в бъдеще върху намаляването на административната тежест. Що се отнася до сътрудничеството с ООН, се отнасям по-критично към това сътрудничество. Има сериозни пропуски във връзка с контрола върху управлението на финансовите средства. Мисля, че прилаганият принцип на аудитиране е правилен, но трябва да се наблегне върху прозрачността. За тази цел трябва да се предостави достъп за Европейския парламент до всички одитни доклади на ООН. Към момента нямаме такъв достъп и поради това не можем да изпълняваме пълноценно контролните си функции. Освен това, докладите за изпълнението, които се предоставят на парламента, са много общо формулирани. Мисля, че трябва да се включат формулировки, които повече се отнасят до съществото на работата. След скандала с севернокорейското правителство стана ясно, че трябва да се осигури прозрачност. До момента не е постигнат напредък в тази област. Държавите членки трябва да се включат по-активно в оказването на въздействие върху ООН. Що се отнася до изпълнението, има някои недостатъци, най-вече по отношение на процедурите за обществени поръчки с някои неправителствени организации. Редица неправителствени организации нямат процедури за възлагане на обществени поръчки. Има слабости във връзка с вътрешните механизми за контрол. Неправителствените организации делегират функции по изпълнението, но в крайна сметка сами носят отговорността за крайния резултат. По отношение на разходите има много големи разлики, дори когато проектите са подобни трябва да се въведат общи насоки за изпълнение на сходни проекти, за да се избегне липсата на ефективност. В бъдеще със сигурност ще е важно да поставяме ударението върху устойчивостта и превенцията, например върху превенцията на бедствия, чрез въвеждането на системи за ранно предупреждение. Трябва да се подобри и процеса на преход от хуманитарна помощ към помощ за развитие. Следва също така, чрез изграждането на структури на местно равнище, да се подобри и достъпа на местното население. Докладът бе прият с голямо мнозинство в ресорната комисия. Надявам се, че ще бъде прият с мнозинство и днес в пленарната зала. Благодаря. Благодаря на колегата Еренхаузер. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Колегата Рюбих. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, мисля, че настоящия доклад показва, че Европейският съюз е поел голяма отговорност в световен мащаб. Най-вече мерките по предоставяне на помощ, които осъществяваме, трябва да са насочени към устойчивост. Трябва да гарантираме възвръщаемост на инвестициите в полза на населението, получаващо помощ в дългосрочен план трябва да разгледаме възможностите за доставки на енергия в най-бедните региони на света. Доставките на енергия са в основата на една успешна стратегия. Комуникацията също е в основата на една успешна стратегия. Мисля, че в доклада се предлага един добър подход по отношение на контрола в тази област. Механизмите за контрол трябва да се усъвършенстват. Трябва да работим за разработването на модел, който в дългосрочен план да ни даде възможност за максимално ефективно предоставяне на помощ. Благодаря на колегата Рюбих, колегата Тикал. Având în vedere creșterea numărului a frecvenței, precum și amploarea și gravitatea благодаря. Честотата и тежестта на всички неща, които се случват и изискват хуманитарна помощ по света, показват, че бюджета трябва да бъде увеличен до 2020 година с поне е, над 900 милиарда на година. Но увеличението не е достатъчно. Има предложения да се използват средства в следващата година от неизползвани резерви. Смятам, че трябва да има възможност да се предвижда, да има резерв за непредвидени е, природни бедствия и за реакции по време на криза. Деца, бременни жени, майки с малки деца, трябва да имат възможност приоритетно да се ползват от е, отпускане на помощи с медицинско обслужване и храни. Благодаря на колегата Тикал, колегата Чешкова. Vážený pane předsedo, chtěla bych zdůraznit, že jedním z předpokladů vedoucích k zajištění efektivnosti Искам да изтъкна, че една от предпоставките за ефективност на финансовият контрол и за доброто действие на отпускането на помощта за развитие е правилното оценяване на нуждите на конкретните региони. Много може да се направи, както видяхме и в Африканският рог. Много често обаче се отпуска помощ без да виждаме реално успех и резултати от нея, защото не винаги е ясно кой получава тези средства. Необходимо е да се изработят критерии, за да стига помощта до най-нуждаещите се. Изключително важно е в докладът Европейският парламент да постави акцент върху одита на хуманитарната помощ, както и на необходимостта от сътрудничество с други международни организации. Благодаря. Това е изфолта колеги Пашка. Благодаря на колегата. Колегата Пашка има думата. председател. Благодаря ви, господин председател, господин председател, госпожо комисар. Програмите за хуманитарна помощ на Европейския съюз са насочени към жертвите на природни бедствия и конфликти. Генералната дирекция, отговаряща за тази дейност, извършва сътрудничество с над 100 партньорски организации. Европейският съюз заделя значителни средства, насочвани към това да се подпомогнат жертвите. Обаче контролът и ефективното разходване, както и механизмите за тяхното осигуряване, трябва да бъдат в центъра на вниманието на администрацията. Затова предлагам на Европейската комисия да подобри контрола върху изразходването на средствата за хуманитарна помощ. Това, което комисията вече прави, е много положително и ще позволи да има по-висококачествено и по-ефективно разходване на средства. Благодаря на колегата Пашка, колегата Басеско. Благодаря. Статистическите данни от последното десетилетие показват, че е, природните бедствия се случват все по-често. А в този момент бюджета на Европейския съюз за и гражданска защита се е, развива и ние трябва да имаме едно добро, добро управление на средствата. Трябва много плуралистично да мислим по въпроса. Трябва да пазим равноместието между превентивни мерки и помощ в спешни случаи. Европа трябва да има официални механизми за предотвратяване на злоупотребата с средства. Прозрачността при сътрудничеството с международни организации е изключително важна. Също Европейският съюз трябва да има синхрон между е, помощта в, за природни бедствия и помощ за развитие, защото в противен случай ще изкривим и местните пазари, например с е, помощта за храни. Това колегин Басеско. Благодаря на колегата Басеско и последният ни оратор е колегата Силвестрис. Благодаря, господин председател. Всичко, което чухме в този дебат, според мен заслужава вниманието на комисията. Необходимо е да бъде по-целенасочена дейността на Фонда за хуманитарна помощ. Необходимо е да се засилят мерките за контрол. Както каза, каза и госпожа Басеско, необходимо е Фондът за превентивна дейност да бъде отделен от Фонда за подпомагане при бедствия. Необходимо е средствата да се управляват по-прозрачно. Преди няколко седмици имаше един случай, който беше широко отразяван от пресата в Италия. Един безработен млад човек работеше на черно, като се представяш за представител на неправителствена организация за подпомагане на лица пострадали от хуманитарни бедствия. Трябва да има повече контрол. Благодаря на господин Силвестрис и накрая от името на комисията госпожа Георгиева. Господин председател, позволете ми първо да изразя моята благодарност, благодарността на Европейската комисия и най-вече благодарността на служителите, които се занимават с хуманитарна помощ, както в Брюксел, така и в 40 страни, над 40 страни, които преодоляват последиците от конфликтни и природни бедствия. Тези хора много често работят в много рисковани, сложни условия и признаването на тяхната усърдна работа и на това, че те ефективно разходват средствата на данокоплатеца е нещо, което ние високо оценяваме. Ние живеем във времена, когато все по-чести стават природните бедствия, конфликтите стават все по-сложни и многоаспектни, а средствата не достигат. Затова е много важно да се осигури ефективността и ефикасността на разходването на средствата на европейския данокоплатец. Много съм благодарна на докладчика и на Европейския парламент за препоръките, които получихме от вас. Бих искала да спра на четири аспекта. Първо, докладът идва в много подходящ момент. Това е така, защото в момента преработваме нашите рамкови споразумения за партньорство – при тази дейност ние ще продължим да се стремим към едни силни, надежни системи за мониторинг и контрол за по-голяма скорост в нашата дейност, защото скоростта не е лукс. Скоростта означава повече спасени животи и по-малко разходи за нашите данакоплаци. Разбира се, в тези условия ние обръщаме особено внимание на сътрудничеството ни с ООН и на дейността на ООН. Вие правилно казахте, че ние трябва да работим в посока да се реформира системата на ОНЕ. Трябва да Водим преговори за това вътрешните доклади за одит на нашите чуждестранни партньори да бъдат достъпни и за нас. Бих искал да подчертая, че ние възприемаме един много благоразумен подход към проверка на дейността на нашите партньори. Всяка година ние проверяваме една трета от нашите партньори и една трета от съвместните ни проекти, за да видим дали те отговарят на нашите изисквания за ефективност. Освен това, ние възприехме много силен, ориентиран към постигане на целите подход в споразумение с нашите партньори. Е, е, е едно 1,1 милиарда евро бяха изразходвани миналата година, за да подпомогнем жертвите на бедствия и конфликти в света. С тези средства постигнахме това, че 146 милиона души бяха осигурени с подслон, храна, медицинска помощ и разбира се, по този начин ние намалихме риска от разрастването на конфликти, по този начин допринасяйки за по-голяма стабилност в света. Ние Изискваме от нашите партньори да внимават, да обръщат внимание на това какви са резултатите и каква е економическата ефективност на тяхната дейност. Също така приветствам препоръката да се съвързва хуманитарната помощ с дейността по възстановяване. Само по този начин можем да намалим разходите за хуманитарна помощ в бъдеще. И до сега сме разходвали от 8 до 10% за мерки по намаляване на рискове от бедствия. И това, както и обвързването на хуманитарната помощ с възстановяването и с комисар Пибъл много успешно сътрудничаме в това направление. Освен това, ние сме ангажирани с включването в нашата дейност – един системно провеждан анализ на разходите и ползите, така че да можем да предлагаме проекти и програми, които позволяват да се постигнат максимални резултати, като ефективно разходваме средствата на европейския данокопладец. Искам да ви уверя, че в наше лице имате надежден партньор, който прави всичко, за да гарантира ефективното разхода на средства в тези времена на економически ограничения, при дейността ни да осигурим видимостта на Европа в целия свят. Председателят благодаря на комисар Георгиева. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването на доклада на господин Еренхаузен ще се състои днес 12 часа. Прекъсваме заседанието.